Um, I'd like to call this uh, meeting to order. Of course, I am not Vicky Ford. Предлагам да започнем работа. Аз не съм Вики Фо, както знаете. Аз съм Катрин Стейлър, тъй като Вики в момента участва в друго заседание и след малко ще се присъедини към нас. Знаете, че започваме гласуването в 9.30 и затова ви предлагам да започнем работа незабавно. Най-напред приветствам нашите посетители, поканени от госпожа Евлин Гепхарт. Моля, аплодисменти за нашите гости. So welcome to our committee. It's great to have you here. And, uh... Много се радваме, че сте днес сред нас. Надявам се да ви бъде интересна на нашата работа. И така, първа точка от днешния ред за днешното ни заседание е представяне на използването на приложението e-meeting. И сега ще ни представят този важен инструмент, като знаете, че ние отговаряме за цифровият единен пазар и за програмата за цифрови технологии на Европейския съюз. И така, без повече да се бавим, предлагам госпожа Дин да вземе думата. Благодаря за тази възможност да ви представя и митинг. Онези, които бяха тук миналата година, може би са имали възможност да се запознаят с този инструмент. Сега този инструмент е, се предлага за целия парламент, за всички, които работят в него, както администрацията, така и за самите депутати. И митинг е приложение, разработено вътре в парламента за осигуряване на документи заседанията в електронен вид. Целта е да се използват електронните документи, все едно, че са на хартия, но с приложението се гарантират повече характеристики и функции от хартияния документ. И така, и митинг е работен инструмент, достъпа до него е лесен, лесно може да се използва навсякъде, на всяко устройство, лаптоп, таблет, дори смартфон, разбира се, екрана на телефоните може би не е най-подходящ за четене на документи, но така или иначе можете да опитате. И e митинг предоставя документи за текущо заседание, но също така и за предишните заседания, така че можете да се връщате да се правите справки с документи за предишни заседания. Документите са на всички езици. С помощта на съответно приложение можете да правите бележки и да съхраните документа в компютъра. И митинг предоставя много възможности, но най-добрият начин да се научим да го използваме е да е да започнем практическа работа с него, да го използваме. Ето защо ние сме ви предоставили информация за това как да, как да влезете в него. Има и адрес на нашите служби, на които можете да изпратите въпроси. Сега ще ви покажем на практика как функционира и какво предлага. Колегата Дино ще направи кратка демонстрация. Благодаря. Добър ден на всички. И така, приложението и митинг – е всъщност приложение в интернет. Не е необходимо да инсталираме никакво инструмент, никакъв инструмент. Приложението е достъпно навсякъде в парламент. Ето това е адресът. Сега ще премина към презентацията и демонстрацията. Ето тук ще запиша адреса, който вече споменах. Official website Europol. Ето официален, официалния адрес Europarl Europa EU черта и e митинг. Приложението е вътрешно т.е. той е вътрешно за парламента, достъп до него и имат само нези, които имат валидно потребителско име и парола. Ето сега ще използвам своето име, вие можете да използвате вашето. След като вляза вътре, презентацията е на iPad, но може да бъде и на друг. Аз използвам Wi-Fi, но мога да използвам и Wi-Fi. На началната страница има три стъпки. Езика, комисията и сесията. Започвам. Натискам старта. Тук в, е, в ляво се избира езикът. Приложението е на разположение на, е, на всички езици. Аз избирам английски. Близо след това се избира и комисията. Това приложение е достъпно за всички комисии. В случая влизаме в ИМКО и в реално време се предоставя всяка информация за имко за а, месеца. Разбира се, има достъп и до стари документи. Ще ви покажа до каква информация имаме достъп. Ето септември месец и ще използвам като за пример днешното задание, тъй като Wi-Fi работи малко бавно. От, в дясно е даден дневния ред. Това би трябвало да се... Това се използва за разпечатване – всяка година разпечатваме 30 милиона страници и за това сме разработили приложението, за да се намалят броя на разпечатваните страници. И така, към, към всяко заседание има дневен ред. Тук мога да вляза в дневния ред и в документите. Освен това имаме страница за обратна връзка, която можете да използвате за въпроси. Приложението. Сивата линия е много важна, защото по време на заседание депутат може да поиска да раздаде на всички колеги определен документ. И с това приложение този документ може да се изпрати на всички, така че да не възниква трудности с разпечатване и прочие. Другият инструмент за конфигуриране е следният. Можем да раздадем някои от елементите на дневния ред. Ето, например, мога да ви разпратя тази част от дневния ред. Има линк и мога да изпратя тази а, точка на всички колеги. Сега връщам се на тази страница в дясно. За, всеки, за всяка точка има знак плюс. И ако разширя, ще видя всички елементи, свързани с тази страна. Ето днешното заседание, системата ще извлече всички документи, мога да разширя. Ето тук са депутатите, които ще се изказват и така нататък. Изменение, проектостановище и така нататък. Сега за всички документи, Системата може да ни осигури достъп или в оригиналния език, или в преводните. И тук, ако натисна това копче, отварям документа и това е последния вариант на документа. Разбира се, мога да го прочета или пък мога да го използвам по интерактивен начин. Мога да го отворя в приложение за трета страна. Сега използвам Adol Reader, а по този начин мога да правя анотации, мога да осветя някои елементи, да ги подчертая и разбира се, мога да добавя анотация. Ето, тук съм записал This is my comment. След като съм приключил с всички операции върху документа, мога да ги разпратя на колеги, на сътрудник и всичко това, което съм направил по документа, се прикачва работата, която съм извършил по документа си, остава в моя компютър. Ето това е, което правим с e-meeting. Можем да използваме тази страница преди заседанието и след заседанието. Сега искам да ви покажа още едно интересно приложение и комити. За всяка комисия сме разработили решение интранет, където е включена цялата информация за комисията. Да, да речем, влизаме в комисията ИМКО. Разбира се, можем да проверим всяка друга комисия от този интерфейс. Както беше казано, и митинг дава възможност за друга информация. Проекто, становища, проекто, доклади, всичко това, което комисията би искала да публикува и да изпрати на, колег... на депутатите и сътрудниците. Идеята е че не е необходимо да се осъществява връзка с комисията и да се иска информация. От това пространство има връзка с огромен брой документи, не само с сегашното заседание, а и с множ, много други области. Ето тук са проекто докладите. Тук намираме възможността за прикачване на всякакви документи. Това е инструмент за вашата работа. Това е и митинг, и към митинг, много кратко описание и разбира се, ние сме готови да ви предоставим допълнителна информация или пък да ви осигурим обучение. Благодаря ви за вниманието. just ask a quick question about the applications. If... Един въпрос за приложението. Ако примерно искате да споделите някаква информация, не, не с а, вътрешна информация, можете ли да го направите с, чрез това приложение или ня, има ли някакъв шорткът или нещо, което искате да публикувате в социалните мрежи и така. Приложението е всъщност само вътрешно приложение и цялата информация, която а, присъства в e-meeting, всъщност се публикува и а, а, публично. Така че трябва, трябва да, трябва да, да им, имаме, имаме значи, двата варианта. Едната е за вътрешна употреба само и едното е информация, която можете да споделите с външни на парламента хора. Други въпроси? Не е въпрос. Искам само да кажа, че се проследих а, а, презентацията на, моя, на моето устройство и мога да ви кажа, че наистина може, функционира, защото обикновено, когато ни обясняват неща, не можем да ги възпроидем, но в случая наистина а, софтуер функционира. Ана Мария? Още един въпрос. Ако искам, примерно, да спод, споделя един съществуващ документ с колеги. Не който аз съм произвела, но който съществува. Как, как да направя? Има два възможности. Или а, включвате и ли, е, линка в e-meeting, като например ето тук дневния ред. Когато се опитате да влезете в документ, ето примерно в унгарската версия, можете да отворите този документ в друго приложение и съответно да го споделите с външните приложения може да споделяте документ с други колеги. Други въпроси? Аз се извинявам, че закъснях, но бях на заседание на комисарите които а, ще а, се занимават с проблемите, свързани с потребителите. Те искат да допринесат допринесат повече за работата на нашата комисия. Можем само да ги насърчим за това. Така че аз се срещнах с потенциалните кандидати и разговарях с тях от ваши. the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own voting card. that I... Наистина смутена съм, защото сама, самата аз съм си забравила картата за гласуване. Така всички имат ли си карти, така че можем да започнем с гласуването. Аз става дума за протоколите. И целта е да имаме а, така до, до, добро разпределение на заседанията между вторник, сряда и четвъртък, за да можем да се възползваме от отличния превод, когато е възможно. Ще е, анулираме заседанията от е, четвъртък е, след обяд, но разбира се, това ще стане само при, при случай, че не е необходимо да, да а, провеждаме по подобен, подобно заседание, за да имате възможност да се а, а, да пътувате към а, родните си страни. Четвъртък следовец, значи приемаме ли графика за заседанията? Благодаря ви. Следващото е, е да разгледаме мандата за преговори в рамките на тристранните преговори. Някой иска ли да вземе думата по въпроса? За нас мандата е ясен. Става дума за гласуване на първо четене на 26 февруари на заседание на докладчиците в Сянка ние препоръчахме този е, мандат е, да бъде гласуван, така че аз ви приканвам да подкрепите този мандат. Някой друг иска ли да вземе думата? В е, противен случай може би да го гласуваме. Край на гласуването. Um, that's 31. Three abstentions. 31 за, 2 против и 3 въздържали се. оценка. Ще гласуваме доклада Коферати относно координацията на економическата политика във връзка с европейския семестър и приоритетите за 2014 година. Параграф 1. Изменение 2. За, против отпада. Трето изменение. Трето отпада. А не, извинете, казва председателката. Трябва да гласуваме изменение 3. Кой е за? Против. Ще трябва да провериме по електронен път. Отпада. Номер четвърти. Четвърто изменение за. Против. Приема се. Пето. За. Против. Приема се. Шесто. Против. Приема си, Трето. Устно изменение. Компромисно изменение едно Можете ли да го прочетете? След вчерашните обсъждания бих искал да, да, каш, да, да добавиме маркет, пазарни структурни реформи към структурни реформи, за да поясним съдържанието на изменението. Съгласни. Съгласни ли сте? Има двама които а, не приемат устното изменение. В такъв случай то отпада. Компромисно изменение 1. Приема се. Следващото 14-то изменение е оттеглено. 15-то е от чудесно в изменение. Всички ли са за? Кой е против? Отпада. 16 за против отпада 17 за против приема се 18 против приема се 19 за против приема се 20 против приема се 21 против приема се 22 което е съвместимо за против отпада 23 за против приема се 24 за против приема се 25 за против приема се Второ компромисно изменение, три части. Кой е за първата част? Против. Приема се. Втора част за против. Приема се. Трета част против. Приема се. Сега, изменение 35 на страница 5 за против. Приема се 36 за против. Нека да провериме. Да проверим по електронен път.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 за против отпада. 400 за против. Приема се 41. Две части за първа част. Против. Приема се. Втора част за против, приема се. 42 приема се. Компромисно изменение 3 за, против, приема се. 48 изменение за, против. Нека да проверим. отпада. 49-то. Приема се 50-то за против. Приема се четвърто компромисно изменение за против. Приема се. 57 най-долу на страницата за против. Нека да проверим отново. That falls. 58. Отпада 58 за против и изменение едно. За. Нека да проверим още веднъж. гласуваме цялото проекто становище с направените изменения. 28 за, 2 против и 7 въздържали се. Въздържали се. 7. Поздравяваме докладчик. Just, just quickly informing a couple of other coordinators, Dita. We're just looking. Сега оглеждаме отново графика на изслушването на Бянковска. Някой иска да го направим в четвъртък вечерта. Бихте ли ни казали кога най-късно трябва да си тръгнете в четвъртък вечерта? and, and just so everybody knows, we're still waiting for our next. Все още чакаме а, ораторите, които ще ни представят а, проучването. Дами и господа, нека да започнем с следващата точка от дневния ред. Представянето на проучването за показателите, които измерват ефикасност, ефикасността на а, вътрешния пазар. Изграждане изграждане на единия пазар към стълб на европейския семестър и второто по проучване е приносът на вътрешния пазар и защита на потребителите за растежа. Отново приветствам добре дошъл професор Пелкманс и доктор Почета, които ще ни представят резултатите от първото проучване, което е посветено на показателите за измерване на ефикасността на единния пазар. Първо ще изслушаме вашето изложение, след което ще има въпроси и отговори. Само един коментар за вчерашното проучване. Знам, че много от присъствалите, особено в дъното на залата не можаха да проследят презентациите на екраните. Затова се надявам всеки да може днес да следи PowerPoint презентацията на своето, мобил, на своето мобилно устройство. И ако ви струва е малко странно, че не гледаме екраните, гледаме пред себе си, то е просто защото следим презентацията на екраните пред нас. След това уточнение давам думата на Жак Пелманс. Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. По време на предишният мандат вашата комисия попита дали единият пазар не може да бъде по-важна тема в в рамките на европейския семестър. Както знаете, в рамките на европейския семестър се говори много за резултати и показатели. И въпросът е не може ли и единият пазар да бъде включен и да се изготвят показатели и за вътрешния пазар, чрез които да се правят и препоръки за държавите членки. Това, е, това беше въпроса, който доведе до поръчването на нашето проучване. Проучването вече е изготвено. Ще ви го представим, след което ще обсъдим дали може да има някакви конкретни предложения за подобрение. Затова и в заглавието са споменати два теми. Дали могат да бъдат разработени показатели, ако да, могат ли тези показатели да се използват за единния пазар? Възможно че начало уточнявам че има няколко възможности, но докладът наистина е от техническо естество. разговаряхме с редици генерални дирекции, които изготвят показатели, като Санко и Маркт. Тези показатели вече са добре познати, те са се доказали в времето. Използват се много сложни статистически и математически модели от съвместната служба на комисията, която е с много богат опит в изготвянето на показатели. Може би това не е очевидно, когато ви цитираме конкретни данни, но за тях стоят наистина сложни показатели модели. Вчера имах удоволствието да ви представя един от петте доклада за ползите от подобряването на единият пазар. И ако успеем да постигнем тази цел, това би било прекрасна новина за Европейския съюз. Днес обаче съм изправена пред, пред, пред задачата да ви представя много по-технически въпрос, свързан с показателите, който може би не вълнува толкова много членовете на Европейския парламент. Вашите колеги от предишният мандат обаче се заинтересуваха от тази тема, защото те искат да подобрят единният пазар чрез европейския семестър и преките препоръки, които се правят в рамките на него. Което никак не е лесно. Най-важен, най-добрият пример за подобен показател е те нареченото табло на европейския семестър. Но те не трябва да уточним, че таблото за единният пазар е погрешно заглави, защото става въпрос за табло за прилагането на вътрешния пазар на равнището на държавите членки. Въпросът е много удачен, но е и доста ограничен. Така че днес ще говорим за методологията, която се използва, Може да кажем, че Испания, примерно, се справя по-добре от Финландия благодарение на една такава сравнително табло, но не разполагаме с показател, който да е валиден за всички държави едновременно. Ето защо целта на нашия проект е да направи описание и оценка на съществуващите инструменти за измерване, функционирането на единият пазар, но по по-различен начин от вчера. Тук наистина измерваме много конкретни аспекти на функционирането на единия пазар, като, например, прилагането на практика. Тоест, тук не търсим пропуските в завършването на един пазар и държа да го отбележа. Говорим за много конкретни показатели, като таблото за сравняване на приватно пазар, така че имаме много дълъг списък всъщност с това какво не, не е това проучване и какво не са тези показатели. Твърди се, че може да се определи интегрирана система за измерване на резултатите на единият пазар, но това се оказва много сложно. Ние разграничаваме три стълба економически, регулаторен и сектора, а, отраслов но не всички тези три стълба са полезни в рамките на европейския семестър. Тоест има показатели за резултатите на единият пазар. Един от основните показатели е, е сближаването на цените. Има са получвания, които показват, че има сближаване на цените в рамките на вътрешния пазар между отделните държави и членки от много време насам. Но този показател не може да се използва, за да се направи препоръка на Белгия, например, за, за тази година, защото миналата година този показател показва, че изоставате. Тоест, този показател е полезен в дългосрочен план за оценка на резултатите на единният пазар, но не може да се използва на краткосрочен план за изготвяне на препоръки поради са причини. Защото по принцип сближаването на цените се разглеждат на по-дълги периоди от 5, 6, 7 години, например. Даваме редица примери за това как регулаторните показатели могат да се използват много конкретно в много ясно определени случаи за изготвяне на препоръки за държавите членки. И членовете на Европейския парламент могат да се запознаят безпроблемно с тези показатели, тъй като те са достатъчно ясни и лесно разбираеми отрасловите показатели, разбира се, вече съществуват. Много често те наистина са конкретни за даден отрасъл, ето защо е много трудно, бих казал почти невъзможно, те да бъдат събрани заедно и да се сте един ам, съставен показател от тях. Възможно е, но дали ще даде много добри резултати. Виждате веригата на процеса. Няма да навлизам в подробности, освен ако вие не проявявате интерес към това, но е важно на кой етап на политическият процес в един пазар искате показателят да бъде ефикасен. На тази графика виждате 9 различни доклада или показатели, които редовно се изготвят. Също в нашия доклад ние разглеждаме 11 такива показатели. Виждате, че говорим за таблото за единият пазар, който, както казвам, всъщност е за прилагането на вътрешния пазар в държавите членки. Виждате показателите на ОИСР, показателят за вътрешния пазар, таблото за условията за защита на потребителите и пазарите, докладът за финансовата интеграция, изготвят с кофе от ЕЦБ ежегодно. Много целен за нас беше инструмента за наблюдение на пазара, който се изготвяше от Деджи Екофин и който вече не се изготвя поради липса на средства, но за нас той беше много полезен и е важно той да се изготви и за отделните отрасли, а вашата комисия би могла да се присъедини към изготвянето на тези доклади, но за нещастие този показател вече не се изготвя. Друг важен индикатор е световният бизнес е показател, който се изготвя Световната банка и който е много добре познат в развиващите се страни по света. А, частта, която е посветена на вътрешният пазар, може да се използва и от вашата комисия, но до каква степен тези показатели са а, удачни в рамките на европейския семестър е друг въпрос. Ролята на съставните показатели и направихме много задължено проучване. В доклада изподите ни са много по подробни, разбира се, но ако трябва да направя обобщение с няколко думи, Възможно е да се направят съставни показатели с, в економическата област или в регулаторната, но не бива да ги смесваме. Има един много красноречив пример за съставен показател, който в крайна сметка достига до една единствена сума. И такъв показател се изготвя от е, ОИСР, т.е. друг, който се е, основава на наблюдението на пазарите и регулаторната рамка на пазарите. И чрез поредица от много сложни изчисления те достигат до една единствена сума, е, до една единствена резултат, с който може да се заяви, че дадена държава, например, ограничава в много по-голяма степен пазара си в сравнение с някоя друга държава. След което може да има разбивка за отделни отрасли и отново да се прави сравнение. Например, в някои отрасли Франция ограничава повече, отколкото Полша, в други е обратното. И подобни резултати са интересни за политиците, но според нас подобни показатели трудно могат да бъдат разработени за вътрешния пазар и със сигурност не могат да се използват за изготвяне на конкретни препоръки за държавите членки. По отношение на а, регулаторните резултати, ние предлагаме един показател за незавършеността на вътрешният пазар. Вчера обсъдихме тази, този въпрос в по-различен контекст. Разбирам как терминът, който използваме gap на английски, може да бъде подвеждащ за някои от а, членовете на парламента. И на екрана виждате какво разбираме в този случай под термина gap. Така на, екрана при вас виждате свободното движение на а, лица, например. И в а, втората клона, виждате възможността за а, регистрацията и при преместване в рамките на която и да е държава членка на Европейския съюз не трябва да бъде по-сложно от е, установяването на граждани даже на държава в рамките на собствената му държава членка. За бизнеса, например, важен е следващият е, показател, т.е. разрешаването на трансгранични спорове или на възстановяването на активи след разрешаване на спора. Има ли разлики, когато подобни е, процедури се осъществяват на национално равнище или на трансгранично равнище в Европейския съюз, защото от това зависи до каква степен има окоръжаващ или обезкоръжаващ то е, въздействие за трансграничната търговия. Същото въжи, например, и за регистрацията на превозни средства. В доклада си правим много подробен анализ на това, защо регистрацията на превозни средства все още е съществен проблем в Европейския съюз. Това е процедура, която е много подробно разписана във всяка държава членка, но все пак има малки подробности и разминавания, които правят тази процедура изключително сложна. И Изводът е, че колкото по-малко подобни разминавания има, толкова по-ефикасно ще функционира вътрешния пазар и за гражданите, и за бизнеса. Тоест резултатите се усещат наистина на микроравнище. Същото въжи и за обществените поръчки или за банкирането на дребно. Колко сложно е да се а, отвори банкова сметка, например. Предполагам, че подобно на, на всички вас а, подобно на мен и всички, вие сте пътували в Европа, отваряли сте банкови сметки в различни банки и знаете колко сложно всъщност се оказват всичко това. Отново се връщам на въпроса за регистрацията на превозни средства. Ако вие в Европейския парламент разгледате до каква степен има хармонизация в тази област или ако изготвите една единна система, може би смятате, че всичко е хармонизирано. Е, защото не се оставя свобода на осмотрение на държавите членки. Ако обаче разгледате прилагането на практика, се оказва, че има разминавания и разлики при прилагането, които осложняват живота на гражданите. Става въпрос за различни такси или е, различни отдели, които трябва да, да, които трябва да се обърнете в различни държави членки. И въпреки, че от 1996 година има хармонизация на техническите изисквания, все още има държави членки, които успяват да заобиколят тази хармонизация. Това е просто един пример, който даваме в доклада. А сега от регулаторните показатели преминаване към економическите. Там се използват редица променливи, с които се изчислява резултат резултатите на вътрешния пазар. Някои от тях използвахме и вчера с колегите при предишното проучване. Въпросът е дали всичките могат да бъдат използвани в рамките на европейския семестър и отговорът е категорично не. Ще ви дам два примера. Единият е делът на чуждестранни работещи. Ще ви дам един а, пример с Обединеното кралство, откъдето идва и наш, председателят на вашата комисия. Обединеното кралство, което все още е обединено, Както знаете, след през 2004 година пристигнаха много работници от другите държави членки. Знаете, че се обмисляха възможност за временно спиране на влизането на работещи от България и Румъния, но в крайна сметка правителството се отказа от тези мерки. А през 2013-2014 година се оказва, че делът на, на чуждестранни работещи, идващи от Европейския съюз, намалява драматично. И то не защото се е променил вътрешният пазар. Ограниченията за румънски български работници вече са незаконни, т.е. условията се подобряват, но едновременно с това делът на работниците намалява. Така че не може подобен показател да се използва в рамките на економическия семестър, защото има и други фактори, като кризата, например, които обясняват намаляването на този дял. Тоест има толкова много фактори, като кризата и други, които влияят на този показател. Или друг а, пример е изближаването на цените. Това също, този показател, подобно на други показатели, също е многослоев. В рамките на еврозоната, например, има много по-голямо сближаване на цените, просто защото всички цени са представени в евро. И отне много, много години отне да се обясни точното определение на цените в отделните държави без въобще да споменаваме въпроса за преките чуждестранни инвестиции, които са много по-нестабилни по принцип. Много технически аспекти трябва да се вземат предвид преди да се използват подобни показатели за вътрешния пазар. А Европейския семестър е процедура на годишна, която се извършва в рамките на една година и затова трудно могат да се използват подобни показатели или ако се използват подобни показатели, то трябва да, това да се прави много предпазливо. Така че да, това са показатели за вътрешния пазар, но не, не могат да се използват за правене на препоръки към държавите членки. Вече споменах отрасловите показатели. Съществуват а, много такива, но събирането им в съставен показател може би не е много добра идея. И последният ми коментар е свързан с мониторинга на пазара. DJ Ecofin започна е, една процедура по наблюдение на пазара за няколко отрасла. Единият беше хранително-вкусовият пазар, пазар на хранително-вкусовата индустрия. И целта на този мониторинг беше възоснова на някои економически изчисления, те стигнаха до извода, че вътрешния пазар не функционира задоволително в някои отрасли. Но възоснова на своите економически анализ те не можаха незабавно да, да намерят причините за тези проблеми с функционирането на вътрешния пазар в областта на хранителната врига, например. Тоест, трудно им беше да направят оценка на цялата варига от производството до крайните потребители. Целта беше с различните участници в даден отрасъл и с държавите членки да намерят решение за това как може вътрешния пазар да функционира по-добре в съответният отрасъл. Зато обаче са, са нужни много подробни проучвания, а не просто изготвянето на един показател. И така в заключение ние смятаме, че инициативата на ИМКО вътрешния пазар да играе по-важна роля в рамките на европейския семестър е достойна за похвала. И ние подкрепяме тази инициатива. Може да има напредък, но може би не по отношение на препоръките за държавите членки. Може обаче да се включи по-силно вътрешният пазар в рамките на годишният преглед на растежа и може да се използва индикаторът за недовършеността на вътрешния пазар, който споменах, И в вчерашното проучване ви дадохме конкретни примери и този показател, който ние предлагаме, може да се окаже много полезен за установяване на подобни конкретни слабости в функционирането на вътрешния пазар. Благодаря ви. Сега въпроси. Има ли такива? Благодаря за много интересното изложение. Може би съм пропуснал някой от е, индикаторите за вътрешния пазар и това е въздействието върху създаването на работни места, защото всъщност ние говорим само за растеж, говорим за създаване на работни места и се питам дали гостите не биха коментирали малко по тази тема. Много бих искала тази категория да се отчита при подобни е, изследвания. Благодаря. Благодаря на гостите за изложението. Тя беше много интересна и съдържателна и полезна. Но всъщност е, тя потвърди някои от моите съмнения. Ако нещата вървят добре и ако хармонизацията върви добре, ако постигаме резултати, всичко ще бъде прекрасно. Фактът е, че имаме единен пазар, чиято ефективност е много съмнителна. Ораторът каза, че за индикаторите за страни не могат да се дават препоръки. Е, не е ли важно да се правят препоръки към отделните страни? Моето впечатление е, че ефективността е спорна. Всичко е доста прозрачно. Целите на стратегията 2020 трябва да се постигнат. И за тази цел трябва да създават работни места. Това има нужда от нови показатели, които да покажат дали става, дали това се е получило. Съвкупните, именно от съвкупни индик показатели, те са на страница 5. Не съм сигурна, че са много полезни. Всъщност не знам какво, за какво мога да използвам тези показатели. Не са много полезни измерители. Много е по-добре да има разбираеми и приложими неща за отделните държави членки. Ето защо има нужда от препоръки за отделните страни. В противен случай ще няма да разберем нещата в дълбочина. Проучването е много ценно, приветствам го но трябва да излезем от задънената улица, в която се намираме. Това изисква смелост и Катрин Робърт Андреас. Благодаря. Двамата предишни оратори говориха за работни места и растеж. Искам да се върна на това, което казахте за въпроса за регистрация на превозните средства. Аз бях докладчик в Сянка в, за нашата група. В един момент се оказа, че държавите членки искаха още една оценка на въздействието, без да, без да имаме време. Това е нещо, което ще да е много полезно за гражданите. Но какъв съвет ще ни дадете по въпроса за пререгистрация на превозните средства? Какви аргументи можем да използваме? По-нататък гледаме индикаторите. Как можем да използваме един език, който да се разбира от гражданите? Работните места са важни. Но за да стане, за да почувстват гражданите близкия пазар по-близък до себе си, трябва да имаме разбираем език и работните места са а, един вариант. Благодаря ви за присъствието. Вие сте тук от вчера. Робърт има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това изложение. Искам да кажа, за нас темата е много важна. Смятаме, че комисията ЕМКО, като комисията ЕКОН, е Европейската економическа комисия. И ако искаме семестърът да има за цел функционираща економика благодарение на предоставените инструменти, затова и е, работим, е, тези индикатори имат място. Е, след като казах това и с опасността да вляза в противоречие с е, преждеговорившата, не бива да бързаме и да кажем, че имаме нужда от препоръки за всяка страна. Нека да намерим най-добрите инструменти и след това да ги приложим за всяка страна. Индикаторите са съставни и ако веднага след това кажем нека да са за всяка отделна страна, ще възникне опасност да откъснем цветето още преди да е цъфнало. Може би показателите трябва да бъдат по сектори. Нека да внимаваме, защото има толкова много сектори, можем да кажем защо той сектора не е за друг. И аз мисля, че не бива секторите да бъдат авторитарни, така да се каже. Така че нека да вървим предпазливо и внимателно. По въпроса създаване на предприятията, всичко това, което е свързано с този въпрос, премахването на пречките пред този процес, създаването на предприятие в друга държава членка и растежа на тези предприятия, мисля, че могат да се намерят показатели в тази област и това е свързано с е, с е, предложените разпоредби за единния пазар. И знам, че е трудно, но качеството на транспонирането на директивите преминава през тази комисия. И за да резюмирам, това е много важно, проучването е важно. Нека не бързаме с препоръките за отделни страни, нека да търсим обобщаващи а, е, а, показатели и да погледнем нещата глобално, преди да се хвърлим към показатели по сектори. Андреас. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към изказаните благодарности към гостите. Те вчера свършиха чудесна работа за вътрешния пазар. Мисля, че това изложение каза важни неща за показателите. В Европа често не успяваме да се съсредоточим върху истинските проблеми и слабости. идентифицираме проблем в една държава членка и след това търсим еднотипно решение за всички страни. И идеята за неутрални показатели от трета страна могат, е, може да помогне за по-добър анализ на единия пазар и да видим е, къде функционира добре и къде има място за подобрение. Катри Стайлър каза, че става дума за работни места. Разбира се, че е така. Но нека да бъдем честни. Ако използвате възможностите на вътрешния пазар, може би няма да създадат работни места от първия ден във всички сектори. Даже в някои сектори могат да изчезнат работните места. Предложението на Робърт за постепения подход е, не е толкова лошо, но нека да видим къде са слабостите. С нощи бяхме на вечеря и искам да ви предупредя да не се подаваме на опасността от използване на всяка фирма, всеки лош пример като доказателство за проблемите на вътрешния пазар. Да, винаги ще има проблеми, правителствата може би ще предприемат популярни мерки, които не са непременно полезни за економиката. Така че нека да погледнем общата картина. Благодаря на гостите и впечатлението ми е, че нямаме експерти, които ни дават обща представа за 28-те държави членки. Спомена се европейския семестър, има доклад за ситуацията във всяка държава членка. Ако го погледнете, и аз наскоро прочетах много внимателно тези документи, препоръките са много а, повърхности за Германия, например, за пазара на услугите. Е хубаво, ама това не е особено полезно. Има нужда от повече подробности в този сектор на услугите, в този конкретен сектор има нужда от това, в друг конкретен сектор друго. Това би дало възможност да доразвием дискусия. Благодаря, госпожо председател. И вчера слушах с голям интерес – е, изказването и днеска също. Имам една констатация. Вчера бяхте, звучахте много оптимистично и позитивно, но днес имам чувство, че не вярвате в това, което говорите и че не вярвате в индикатори. Може би съм твърде. Е, може би не разбирам, но смятам, но, но смятам, че потребителят трябва да усеща доверието на авторите в собствения им труд. Всяко проучване, направено от специалисти, трябва да се използва, а не да се да събира прах по рафтовете. Един въпрос. Говорихте за някои примери. Казахте, че пазарите на държавите членки се намират на различен етап на развитие. Добре, говорим за вътрешния пазар. Има показатели, които мерят германския пазар, румънския пазар. Там пък резултатите са съвсем различни. Това, което се опитвам да разбера, какви показатели, от какви показатели имаме нужда, за да измерим пазара на Европейския съюз защото всички ние и се стремим към единен пазар. Какви показатели можем да използваме, за да определим иерархия между силните страни на Европа? Какво може да произвежда Европа най-добре в конкретна страна? Нека да има иерархия на секторите да видим къде сме най-конкурентно способни, къде са най-низки разходите, къде сме най-конкурентни на глобалния пазар. По този начин ще разберем какво трябва да се разбира, защото ние не сме сами на този свят. Азия, Австралия. Второ, сред тези показатели, които мерят изпълнението, в края на изпълнението трябва да ни кажете, ето това са индикаторите, които са важни. Те трябва да се използват и проучването за всяка страна, показателите за всяка страна ще бъдат полезни, ако бъдат добре обяснени, защото общите изрази не ни помагат. Надявам се, че ще можете да ми предадете повече оптимизъм, за да съм убедена, за да се убедя в полезността и приложимостта на вашето проучване. Това е едно допълнение към дискусията, която проведахме вчера. И също така приноса на колегите към тази дискусия беше много важен, но мисля, че препятствията пред по-доброто функциониране на единия пазар трябва да бъдат разгледани по-подробно. Искам да питам а, каква методология бихте предложили на държавите членки, за да превъзмогнат тези препятствия, защото има препятствия, които дори не осъзнаваме, така че мисля, че трябва да разполагаме с повече информация, за да можем да вземеме правилните решения и кои показатели биха ни помогнали за това. Ясно. Показателите за заетостта, приходите, работните места са много важни, но те съществуват. Те са в таблото, което се включва в европейския семестър. Обсъждахме го в момента, в който приемахме семестъра, какви да бъдат показателите, които да влезат в него, включително а, цената на работната ръка, работните места и така нататък. Така че про- проблема, според мен, е, е има ли други освен, освен, освен това тубло, има ли някакъв друг набър и отвъд вече включеното в таблото, какво може да се направи, за да завършиме достатъчно, да завършиме пазара в областта на услугите и а, стоките. Колегите, може би, а, искат да, да знаят точно какво, как, как, какво може да се направи допълнително. Може би да разгледаме отделните отрасли, където ще трябва да се предприемат някакви конкретни действия, точно за да се генерира растеж в тези области. Съгласна съм с казаното от Катрин, свързано с регистрирането на превозните средства. Вярно, че там има едно разделение на компетентности в различните страни и всека, във всяка държава членка има и специфични нужди от това, така че, но аз искам вие казахте, че няма някакво златно решение, но но може би е добре по някакъв начин да се създадат онези механизми, защото държавите членки да разберат как функционират другите, по какъв начин може да се направят специфични рекомендации препоръки за държавите членки, но както каза и преждеговорящия, трябва да има и специфични препоръки по отрасли, така че бих искал да ви представя Джакома Лукета. Ние сме двамата основни автори, има и, и още а, трима и той може да отговори на някои от въпросите, но нека позволете ми първо да а, наблегна на нещо, което вече казах. От нас не се искаше да създадеме показателите, които можете да използвате от тук нататъка. Не. Е, въпросът беше да провериме дали могат да бъдат създадени подобни показатели, да или не. И ако не, защо? А, е, така че ние свършихме работата, а, е, с, която, с която бяхме натоварени. и смятаме, че това, което ние наричаме недозавършения единен пазар, може би не, не може да... или да речеме в различните отрасли. Да се върнем към осмия слайд. Там даваме примери за разликите отнасящи се до граждани, фирми или дадени отрасли. Това са показатели за регулирането. А и ако те са точни, ясни, то на основата на тези показатели могат да се направят е, препоръки. Така че не, не подценявайте е, нещата. Защо? Защо? Така че, за да можем наистина да направим подобни препоръки, трябва да разполагаме с наистина един пластър от информация. Може подобни показатели могат да се създадат, но но ако, примерно, комисията с помощта на други институции или Евростат, примерно, избере 15, 15 обекта или отрасли, то може да се създаде едно табло, прецизно табло за тези а, области и това ще бъде много, много, по, много полезно за гражданите. И тогава вече да се, на основата на това да се направят и специфични препоръки, а не общи препоръки, като страна като Германия трябва да наблегне на това или това. Просто под, под, подобни препоръки са неполезни, защото да речеме има части в Германия, където пазара на, в този отрасъл е отворен, друг не. Така че има Така че нашето предложение е примерно да се подберат 10, 15, 20, да речеме, конкретни области, където, където могат да се създадат подобни показатели. А от економическа гледна точка, може би трябва да се върнем по-скоро към казаното вчера. Наистина има, има пропуски, има недозавършени области и те имат своя цена. За, за работните места, за растежа. Разбира се, не можем да непрекъснато да свързваме и и да казваме, че работни места и растеше едно и също. Но ако днес разглеждаме, да речеме, търговските постоци, пряките чужестранни инвестиции или чуждестранните работници в някои в отделните страни, ние не можем да разглеждаме тези показатели в един определен отрязък, да речем, от една година. Колкото до създаването на работни места, да. това е едно от основните цели на единния пазар в дългосрочен план, като разби, също, същевременно и а, конкурентоспособно, разбира се. Но, а, примерно, можем да разглеждаме различни показатели с цел създаване или изработване на, но, на, на даден доклад по даден въпрос, примерно. не, не, не е възможно подобни показатели да се използват всяка година по конкретни въпроси за конкретна страна, просто това няма да даде резултат. Искам да ви припомня, че през 1991 година е да. И аз съм вече на възраст. Економистите в Economist имаше а, една а, статия за разликите в а, цените на а, превозните средства между а, Белгия и а, Обединеното кралство. За да трябваше да се преминат 13 е, етапа, 13 фази, за да можете да закарате колата си в а, е, е, от едното място. Другото първо трябва да, да, да, си, да качите колата си на фери, след това да отидете до Брюш и тогава стана абсолютно ясно, че тези 13 фази, през които трябва да минете, трябва по някакъв начин а, да бъдат а, премахнати или въобще цялата процедура опростена. Разбира се, много постигнахме много напредък в упростяването, но Както вече казах, ние препоръчваме да се създадат прецизни показатели в областта на нормативната уредба за отделните отрасли и те да бъдат много ясно разписани искате да навлезете в, от, от, в, от, по отрасли, мисля, че най-добрата методология за това е методологията, която използва а, генерална дирекция пазари. Но може би моя колега има какво ще да добави. Благодаря, Жак. Благодаря за възможността да представяме това изследване. Още няколко неща. Коментарите на нашата, на румънската депутатка беше много интересен. Членовете на те, тези, които ни възложиха това изследване, не ни наложиха а, рамки. Те ни оставиха много свобода на действие, просто ние трябваше да кажем може ли или не може да бъде създаден дадал показател. Така че, а, не, защото ние много им благодарим за това, защото не винаги, когато се се поставя подобна задача, човек може да отговори не, за съжаление това, което искате, не може да стане. Ние предлагаме един инструмент, който да може да бъде задействан и който да, има, да може да има влияние върху създаването на политиките и да води до конкретни а, ам, препоръки. Опитахме се да направиме едно изследване, чието резултати да не са повлияни и да нямат идеологически оттенък, а просто да изработим един инструмент, който да не е спорен, но който също времено да може да свърши същата работа. Опитахме се да създадеме един инструмент базиран на методология, но който да има възможност да промени начина по който се разбира и управлява единия пазар. Много е. От което бе. Знаете, че когато говориме за показатели, имаме едни от една страна критериите от Мастрих, от друга страна критериите, които са залегнали в е, е, шестопакета. Не може едновременно да се, да се създадат критерии и показатели. А или мисля, че последиците от създаването на работни места зависят от много променливи. Трябва да го прида. Колкото до транспонирането, има области, в които транспонирането е отлично и има други има проблем. Защото цел... ние не, не питаме държавите членки дали са транспонирали, защото те ще кажат, че са, че са транспонирали съответното законодателство, ние отиваме на място а, при гражданите, във фирмите и изчисляваме последиците. И държ... Държавите членки по силата на субсидиарността имат възможността да да, да, да, да, да, при, да, да приемат или да не приемат дадени правила, стига резултата да е постигнат. Колкото до регистрирането на превозни средства, някои държави, някои държави членки се възползват от това, че има, имат свобода да добавят известни правила, за да а, включат допълнителни осложняващи процедури записване и така нататък. И Да. Транспонирането отлично, но не и прилагането. И сега приноса на вътрешния пазар и на защитата на потребителите за растежа. Имате 15 е, е, мин, минути и ако сте съгласни, ще продължиме нашата дискусия до 12 без 15. Много ви благодаря. И ние се радваме с тази възможност да допринесем към разглеждането на процеса на стратегията Европа 2020. Бих искал да започна презентацията си, която опасявам се, ще бъде малко по-дълга, може би 20 на минути. Той представи основните елементи от получването, което ни беше поръчано. Започваме с ам, представяне на общият контекст, т.е. принципът на вътрешния пазар и защита на потребителите за економически растеж. Последва а, подобен преглед на седемте водещи инициативи в рамките на Европа 2020, като се съсредоточихме върху вътрешния пазар и защитата на потребителите, както и приносът, приносът им към постигането на тези цели, след което се съсредоточихме и на някои допълнителни области, които не са обхванати от водещите инициативи. И накрая ще ви представим някои от а, препоръките и заключенията ни, като трябва да отбележим, че като цяло разглеждаме нещата малко по-общо, отколкото обикновено се прави това по поръчка на вашата комисия, защото разгледахме, пак казвам, седемте водещи инициативи, които са доста по съобхватни и така, какви инструменти използвахме. Направихме преглед на наличната научна литература, на всички проучвания и изследвания конкретни случаи, които бяха според нас отачни. Също така се, допълвахме, се допитахме и до различни специалисти от Европейската комисия, работещи по водещите инициативи, представители на потребителите и на индустрията. И също така разгледахме различните дейности, които са свързани с вътрешния пазар или защита потребителите в рамките на седемте водещи инициативи. И така сега започваме общият преглед. Започваме с показателите за интеграцията на вътрешният пазар. Очевидно е, че няма идеален показател, но някои данни не се ни помагат да видим какво е положението. И започваме с вътрешна европейска търговия на стоки и услуги. Има значителен напредък, тъй като делът на БВП, което представлява тази търговия, се увеличиват на 22% за близо 20 години, от 1992 до 2012 година. Ако обаче погледнем общият обем на търговията в Европейския съюз, Тоест, делът на търговските сделки на вътре в Европейския съюз и извън него. В Европейския съюз този обем е от 7,5, докато в Съединените щати от 2,6 или казвам с други думи, в Европейския съюз този обем остава по-голям в сравнение с САЩ знаете, ще видите, че САЩ често се използва за сравнения в много голяма част от нашето проучване. И това показва, че вътрешния пазар е добре интегриран. Следващия критерий е са вътрешноевропейските капиталови потоци, които са увеличили близо 4 пъти за същия този период от две десетилетия. Като норма с това има и значително намаляване на този, тези потоци след избухването на финансовата криза. По отношение на сближаването на цените, разликите на цените в стоките за домакинствата са увеличили от 40% до 25% за период 25-2011 година, като това се дължи не само на засилването на конкурентно на конкурен... свободната конкуренция, но и на някои конкретни мехи, предприяти от държавите членки, но все пак тези разлики са много по-значителни, колкото в Съединените щати. И накрая мобилността на пазара на труда. Тя се увеличила двойно през периода, но все пак е, остава много ниска. В Съединените щати има два пъти повече бомбирус на работниците. Втората част от този общ преглед, теоретичните ползи на вътрешния пазар, ще ги познаваме, но нека да си ги припомним накратко. Първо са економиите на мащаба при по-големите пазари, особено при манифактурното производство на стоки, защото има защото колкото повече стоки произвеждат, толкова по-ниска е цената на отделната стока. Има по-голяма конкуренция, която разбира се повишава ефикасността. Колкото по-малко пречки има при търговията, толкова по-вече падат цените на стоките. Също така са по-низки и цените на финансовите операции, това е особено вярно в рамките на еврозоната, когато има една единна валута. Също така има и по-добро разпределение на финансовите и човешки ресурси, тъй като липсата на граници позволява свободното, тяхно свободно предвижване. Вътрешния пазар, разбира се, е свързан и с а, а, разходи, вътрешния пазар води до затварянето на някои предприятия, които са свързани с цени, разбира се, но като цяло изводът е, че ползите са повече от загубите. В контекста на това проучване се интересувам от това колко голямо е въздействието на единният пазар върху растежа. И се спираме на ексанти и експост въздействието на вътрешният пазар. Вчера отново отстирахме доклада на Чекини, където се предвижда въздействие от 4,25 до 6,5% увеличаване на БВП на Европейския съюз през 1988 година, но скорошните проучвания е, изчисляват дори и по голямо равнище на облагите. Ако разгледаме пълното премахване на всички вътрешни бариери на дневния пазар, се очаква увеличение между 10, и 14, между 10 до 14% в дългосрочен план. Също така обаче би следвало да отбележим, че последващите анализи на въздействието върху економическия растеж достигат до малко по-различни изводи. Тоест, реалните ползи всъщност са по-малки от предвидените. На екрана виждате някои конкретни данни. Тоест, ползите са близо започва с 1% за период 92-96 година. Дълго изчисления са близо 2%, но за по-дълъг период от време, т.е. От, за период от 10 години. Като цяло тези данни са доста постоянни и според нас общият общият растеж благодарение на европейската интеграция от самото и начало, т.е. от 1950 година е между 3 и 5 10%. И с му е казано, резултатите са доста по-низки от очакването в екс-анте прогнозите. Защо се стига до това разминаване? За вас като законодатели е важно да сте запознати с наличието на сериозни разминавания в методологията на изчисленията на практика не разполагаме с контролна група, т.е. нямаме Европейския съюз без вътрешния базар, с който да може да сравним развитието на вътрешния пазар. И за това ние се опитваме да създадем един модел от хипотези как би изглеждал Европейския съюз без вътрешния пазар и да сравним този хипотетичен Европейски съюз с Европейския съюз в момента. Трябва да вземем също така предвид и е, световната обстановка, т.е. засилването на процеса на глобализацията, през последните 20 години, както и намесата на Световната търговска организация. Тези фактори влияят върху вътрешния пазар в Европейския съюз и да бъдат взети предвид те е истинско предизвикателство от методологична гледна точка. А има също така изключителни програми в някои отрасли, като например отраслът на далекосъобщенията, защото знаете, че преди 20 години този пазар изглеждаше по съвсем различен начин. И това също осложнява нашите прогнози. Както вече нееднократно споменах, тези проучвания, които цитирах обикновенно, се съоточават върху статични резултати, а пазарите са много динамични, има развитие по отношение на работната ръка, например, и пазара на труда. И а, друга, друг фактор трябва да се вземе предвид е фактът, че а, екс-анте проучванията не винаги са обективни в целите си, т.е. те се основават на хипотеза пълно заличаване на всички пречки, при положение, че това заличаване на практика е, наясно, е невъзможно и всички сме наясно с това. Но въпреки всички тези методологически проблеми е ясно, че вътрешният пазар допринася за економическия растеж. Вторият аспект, на който се спряхме е въздействието на защитата на потребителите върху економическия растеж. Ще ви представя само един слайд, посветен на тази тема. Ясно е, че има значително въздействие, тъй като защитата на потребителите увеличава доверието на потребителите, чрез което се увеличава и тяхното трансгранично потребление, особено чрез трансграничната търговия. Също така е важно да се предостави подходящата информация на потребителите, за да могат те да, из... да направят информиран избор. Например, при смяната на доставчикът на електричество, например. И този информиран избор от страна на потребителите допринася за економически растеж, въпреки че това трудно може да се докаже по империчен начин. Ще ви дам един пример. Едно голямо, едно мащабно изследване през 2000 година показва, че близо половин процент ръст на БВП може да бъде свързан пряко или непряко с мерките за защита на потребителите. Това беше общото представяне на нашето проучване. А сега преминаваме към втората част от изследването ни, т.е. единният пазар и защита на потребителите в контекста на стратегията Европа 2020 година. Да започнем с проучванията на отделните водещи инициативи на стратегията. Най-напред описахме тези водещи инициативи и направихме обзор на напредъка, постигнат в рамките на стратегията Европа 2020 година в... днес ще ви представим само две само три, дори две от водещи инициативи, поради липса на време, но в доклада ни ще видите анализ на седемте водещи инициативи. След това установихме чрез сложен анализ кои са ключовите постижения по време на предишният мандат за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година, които са пряко свързани с вътрешния пазар и щитата на потребителите. Защото, разбира се, имаше много дейности и инициативи, но за нас беше важно да установим кои са най-важните постижения. И накрая разгледахме данните, с които разполагаме за въздействието върху економически растеж. Ще ви дам един пример с цифровата програма за Европа. Тук са записани много постижения. Когато ги анализираме, те се оказват много впечатляващи. Регламента за е, един, за единното пространство за разплащане. Директивата за електронни плащания и така нататък. Това са постижения, за, имащи отношение към вътрешния пазар. Ако погледнем по защита на потребителите, и тук виждаме още постижения, които имат отношение към редица сектори и излизат извън рамките на цифровия пазар. Директивата за правата на потребителите, директивата за альтернативно решаване на спорове и така нататък. В доклада ще видите, че списъкът с постиженията е още по- впечатляващ. Сега да видим как се развива единия пазар. При телекомуникационния пазар цените са спаднали с 30%, в електронната търговия делът на европейското население, което купува онлайн от други държави членки се е повишил на 11%. Но и тук телекомуникационния сектор е секторът с най-голям брой проблеми и оплаквания. И в електронната търговия 44% от европейците се колебаят да купуват онлайн от различни страни поради някои проблеми, така че има постижения, но има и слабости сега потенциалния преход, потенциалният принос към растежа. Цифровият пазар е, се казва, че може би най-важната област отбелязала растеж. И проучването отбелязва допълнителен растеж 2 до 4% за е, периода 2010-2020, ако бъде доизграден цифровия единен пазар. Това ще бъде, е, ще донесе 27 до 55 милиарда. Аз ще спра е, до тук и колегата Николас ще продължи. Поради недостатъчното време ще се спрем само на още една водеща инициатива. Еф... Ефект... Ефективност на ресурсите. Тук има значителни постижения, свързани с дълбочаването на пазара приемането на третия енергиен пакет, директивата за възобновяемата енергия и директивата за енергийната ефективност в транспортния сектор има значителни постижения в областта на предложенията за четвърти ЖП пакет, предложение за актуализация на пакета Един европейско небе и предложение за син пояс и предложение за регламент на правата на пътниците в, в авиокомпаниите. Тук има няколко ключови показателя в енергийния и транспортен пазар. Пазарите на електроенергия на дребно. Данните говорят, е, че реперите са спаднали с 35 до 45% за период 2008-2012 година в въздушния транспорт. Цените на билетите са спаднали значително след либерализацията на пазарите през 90-те години. Има обаче и пречки. Увеличава, увеличиха се цените на дребно с повече от 4% годишно между 2008 и 2012 година. През железопътния транспорт пазарния дял на съществуващите оператори се задържа над 90%. Очевидно има пречки. Сега преноса към, приноса към растежа в енергийните пазари. Малко статистически данни, за да ви покажем потенциала за задълбочаване на пазара. Ако бъдат напълно либерализирани пазарите на електроенергия и газ, мож, БВП на Европейския съюз може да се увеличи с 0,6-0,8%. Ако бъдат интегрирани пазарите на електроенергия и газ, спестяванията могат да бъдат съответно 30 милиарда и 12,5 милиарда. Ако има истински пазар възобновяема енергия, спесяванията ще бъдат 16-30 милиарда. Ако се премахнат регулираните цени, спесяванията на година могат да бъдат 9,5 милиарда в пазара на древно. Що се отнася до транспортния сектор, има статистически данни, които говорят за потенциала за растеж ако бъде либерализиран въздушния транспорт, резултатът може да бъде 1,8%-1,3% увеличение в БВП на 25-те тогава държави членки на Европейския съюз. Другите данни показват, че актуализацията на регламента за един от европейско ниво не бе могат да доведат до увеличение на европейското БВП с 750 милиона години до 2020 година, 900 милиона 2030 година в ЖП сектора. Могат да се реализират економии от 1, 1 до 2 милиарда на година в резултат на по-нататъчна либерализация. Статистически данни които говорят за потенциала. Ще прескоча всички тези водещи инициативи те са представени в доклада, но нямаме време и за това ще преминем към заключението. Още един слайд преди заключението. Сигурно всички сте наясно с хоризонталните постижения, хоризонталните инициативи. Това са актовете за единия пазар 1 и 2 и регламентите в областта на защита на потребителите. Има и други водещи области и сектори, имащи отношение към единия пазар, които не са обхванати от водещите инициативи. Аз ще се занимая с тези въпроси малко по-късно. Заключенията и препоръките. Ако погледнем заключенията за постиженията, ще видим, че има сериозни постижения в единия пазар и защита на потребителите в рамките на определени водещи инициативи. В някои от тях има повече постижения, отколкото в други. По-конкретно има много постижения в цифровия сектор, тъй като Предизвикателствата са нови, особено защита на личните данни, предиз... възникнаха предизвикателства, но има и потенциал а, за по-малки разходи за а, операции. В няколко области сега има цялостна нормативна база – това въжи и за редица стоки, но също така и за някои мрежови услуги, които са на етап на трета, четвърта вълна законодателно вътрешния пазар. Заключения за економическото въздействие, дейностите, отнасящи се до единния пазар в секторите, обхванати от водещи инициативи, могат да доведат до значително увеличение на БВП или економии и ефективност, но в други сектори и области, които не попадат изрично в обхвата на водещи инициативи, тук имаме предвид сектори, в които не са предприяти конкретни политики за дълбочаване на вътрешния пазар, директивата за услугите, финансовите услуги, обществените поръчки, например, има потенциал за растеж и или економия, ако бъдат предприяти съответни дейности. Ето тук е дадено резюме на потенциал за дълбочаване на вътрешния пазар в различните области това са области, офанати от водещи инициативи, пазара на стоки, например. Тук има потенциал от увеличение на БВП от 8,8%, ако има пълна интеграция на пазара на стоки и в цифровия сектор, както спомена Франк, има потенциал от 4% увеличение в транспорта, 1,8% и 1,3% увеличение. При либерализация на въздушния транспорт говорихме за енергетиката, потенциал за 0,6 0,8%, пазара на труда 0,6%. Аз не споменах пазара на труда, потенциалът е 0,6% в дългосрочен план. Да не забравяме, че тези данни са взети от различни проучвания, основани на различни методологии. Целта не е да представим класация, а да покажем потенциала. Някои от другите области, които не бяха обхванати от водещи инициативи. В услугите има потенциал 2,6% увеличение – ако бъде приложена на практика директивата за услугите. Взаимното признаване има потенциал от 0,8%. Ако регламент 764 от 2009 година бъде приложен правилно в финансовия сектор, потенциал за 1,1% общо и 0,25% годишно увеличение – при пълна интеграция на финансовите пазари в дългосрочен план е, и накрая обществените поръчки потенциал за увеличение 0,1-0,5%. С това исках да ви дам представа за потенциала в някои области за увеличение на пазара. Докъде води това? Какви препоръки? единия пазар и защита на потребителите е, са важен инструмент е, за възобновяване на економическия растеж в Европейския си, особено в контекста на средосрочния преглед на стратегията 2020, без да се пренебрегват е, други положителни резултати, като повече избор, повече доверие на потребителите. Втората препоръка въз основа на различния обхват на водещи инициативи. Смятаме, че в стратегията 2020 може да се обърне специално внимание върху сектори или области с нереализиран потенциал за растеж. И това са области, за които има данни, че има оставащи пречки. Това са области обхванати от директивата за услугите, енергетиката и транспорта и дейности за задълбочаване на пазара не попадат в обхвата на водещи инициативи. И накрая финансовите услуги. Третата препоръка, както споменах, в редица области вече е приета цялостна нормативна база. И ако обърнем внимание на изпълнението, бихме предложили препоръките за всяка отделна страна да се използват напълно, за да се даде стимул за изпълнение на законодателство, имащо отношение към вътрешния пазар и защита на потребителите заедно с по-нататъчно засилване на сътрудничество между националните компетентни органи, за да се получи координиран отговор на проблемите, свързани с изпълнението. Препоръката съответства и на предишното изложение, като имаме преди, че е много трудно да се излезе с магически показател за интеграция на вътрешния пазар. Смятаме обаче, че трябва да се предвиди една цялостна цел за интеграция на вътрешния пазар в стратегията 2020. Още два слайда само. Just as we have for uh, other areas relating to employment, education or и всичко това може да се основава на добре дефинирани съвкупни индикатори. Още два слайда. Смятаме, че допълнителни актове на единия пазар, обръщащи внимание на конкретни дейности, насочени към премахване на оставащите пречки, могат да бъдат допълнителен инструмент към водещите инициативи. И накрая нашият опит от проучването показва, че много проучвания показват, че няма ясна информация за методологията, която се използва за оценка на въздействието върху растежа и потенциалните недостатъци. Необходими са методологични подробности. И накрая в сегашните водещи инициативи не е ясно кои области са обхванати. Ние смятаме, че добър пример е цифровия дневен ред, водеща инициатива, която има различни стълбове, свързани с конкретни показатели. И накрая, може да се проведе допълнително проучване на пречките и потенциала за растеж. Особено когато няма достатъчно данни за потенциално економическо въздействие на задълбочаване на вътрешния пазар. Благодаря. Thank you. да четем. Има ли въпроси, коментари? Аз имам един коментар и едно предложение за идеалния показател за единен пазар. Ако всяка стока, всяка услуга може да се намери и да има подобен избор на същата цена във всяка страна, то тогава потребителя не трябва да купува а, стоката или услугата в друга страна. Така че, може би, точно а, тук, тук а, трябва да помислиме за специфични действия по, а, в отрасловите политики. Да, няма златния показател. И златния, златния показател нищо няма да, да, да, да направи да помогне, ако а, няма бариери, но в крайна сметка всеки може да намери в собствената си страна същото, като и в друг. благодаря, госпожо, госпожо председател. Наистина впечатляващо. Аз самия съм економист и много заинтересован от казаното от вас. Но всички смятаме, че един развиващ се и безпрепятствено вътрешен пазар е нещо, което е добре за всички, но основният въпрос е колко ще изпълнява колко допълнително БВП може да генерира един завършен и функциониращ единен пазар. Много е трудно обаче да, да от, да се разгледа от гледна точка на потребите дете или вече смята, че нещата са готови, направени, функционират или просто те не вярват от това, така че а, от друга страна не, а, ние се чувстваме малко виновни пред хората, когато казваме, че не сме довършени, защото казваме, ето, вземете тази, а, тази торта, защо не я искате. Същото въжи и за трансатлантическото споразумение за свободна търговия. Хората казват, а, всичко това са празни приказки, на които не вярваме. Аз лично смятам, че този показател трябва да бъде добъл, допълнен с така наречените показатели за разпределение. Ще ме разберете какво има предвид. Въпросът не е само дали, си, дали това генерира растеж, а колко растеж за кого? Дали е 5% за целия Европейски съюз и за всяка една отделна държа на Европейския съюз или някои е, се възползват повече, отколкото други и как се отразява това на е, населението като цяло. Е, ето ви пример. Ако е, има по-голям растеж в единен завършен пазар и по-малко безработица, да речем 5-6% вместо 9-10%. Но тези хора, които биха били безработни в този момент, означава ли, че вече никога няма да могат да бъдат, да се включат обратно в трудовия пазар? Тоест, дали завършването на единния пазар е, още облагодетелства всички граждани и ще действа за социалното сближаване, защото ако е само растеж, то тогава а, нашите граждани не щат. Да, те ще пред, пред, пред, пред, биха предпочели да запазят сегашното си положение и да не бъдат заплашвани с това да, бъдат, да останат изхвърлени от обществото. Така че въпросът е според мен, че трябва да включиме така наречените показатели на разпределението, а не само показател свързан с БВП и а, е, предварителен и последващ пос, а, е, показател, свързан с БВП. Някой друг е, коментари? Съвсем накратко. Абсолютно съм съгласен, че не съществува златния или магически показател. Но аз имам малко по-различно схващане на електронната търговия, защото ако видите показателите а, в а, а, по водещите инициативи, те са ясни, те са точни и И мисля, че електронната търговия има най-различни аспекти, но неко, нека да а, не забравяме и един аспект, който е възможността за по-широк избор, защото две трети от а, тези покупки са продиктувани от това, че има много по-широк избор избържа, примерно да си купите нещо от Словения или така нататък. Така че смятам, че този показател е интересен. Вие казахте, че трябва че има много други измерения, които трябва да бъдат взети, взети предвид. Но а, ние бяхме натоварени да се концентрираме върху последиците върху, а, от, а, върху растежа на до предобитото в единния пазар. Благодаря, че а, представихте вашите изследвания, които ние ще прочетеме и от които ще извадим заключение относно икон, ик, ик, економическите достижения. При, приключваме с а, заседанието. Следващото заседание ще се проведе на 6 октомври в 15 часа.